So, alte Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, подновяваме заседанието на нашата комисия на Световния ден на водите. Преминаваме към дневния ред. Преди това обаче заради нашите датски колеги, трябва да кажа, че имаме възможност да се изказваме на датски, но няма да могат колегите да слушат датски език. Извинявам се, Ана Розбах ще се справи. Започваме с точки 18 и 19 от дневния ред. Започваме с докладчика Линда Макаван. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Не всички членове са тук тази сутрин, но въпросът, който ще обсъждаме, е много важен. Колегите, вероятно, ще се замислят защо отново обсъждаме фармакологичната бдителност, след като се договорихме с съвета преди около 18 месеца по нов нормативен акт. Много хора разговарят тук на входа. И така, споразумяхме се и този акт подобрява безопасността на лекарствата. Знаете обаче, че от тогава насам имаше голям скандал в Франция един случай, който се нарича медиатор. Ще дам няколко допълнителни факта след това. След този случай комисията направи стрес-тестове на законодателството за фармакологичната бдителност. Вероятно си спомняте, че комисията представи при няколко месеца този стрес-тест. Комисията казва, че смята, че все още има няколко области, където може да има подобрение, независимо от подобренията, които внася новия нормативен акт. Аз съм съгласна с комисията, има някои сфери, в които може да се внесе подобрение. Какво научихме в случая с медиатор? За съжаление, компанията е използвала всяка възможна малка вратичка в закона, за да прокара своето лекарство. Ние разговаряхме вече с докладчиците всяка, те са същите както предния път. Ние решихме да стигнем до споразумение тук на първо четене и след това, ако е възможно, подчертавам, това зависи от съвета, можем да се договорим за промените преди нормативния акт за фармакологичната битност да влезе в сила през юли тази година. Това ще бъде, значи, само ако всички одобрят промените. Аз искам това да стане. Нормативният акт трябва да бъде достатъчно издържан този път. Не можем да допускаме пропуски. И така, медиатор едно лекарство, произведено от френската компания Савие. Във Франция, Португалия, Гърция, Италия и Испания имаше пускане е, на това лекарство. То е за лечение на диабет тип 2. Съставките са е, отношени още през 1998 година. И още тогава става ясно, че може да има негативно въздействие върху сърдечните клапи. Въпреки това, обаче, лекарство продължава да се предписва и то се предписва и не само за лечение на диабет тип 2, но и за намаляване на теглото. Беше изтеглено това лекарство през 2009 година и когато то беше изтеглено, Всъщност се направи проучване на това какво се е случило. 5 милиона души са го получавали по предписание. Едно от най-използваните лекарства е било това. Вече ви казах, от 98 нататък е имало проблеми с сърдечните клапи. Някъде между 500 и 2000 души са загинали, защото е, са или починали по-скоро, защото е, е, им е било предписано това лекарство. Много хора в регулаторните агенции подозираха, че има проблем. САЩ е, изтегли подобен продукт преди много години. В Европа нещата не бяха такива, обаче защо? Защото ако се върнем назад в началото на настоящото хилядолетие. Ще видим, че системата за фармакологичната бдителност в Европа не беше достатъчно добре развита и съответно нямаше възможност за действие срещу някое конкретно лекарство. Какво се случи с този медиатор? Имаше разисквания в Италия и Испания относно това лекарство. Съответно, компанията Сервие, която произвеждаше лекарството, едностранно изтегли това лекарство от пазара и през 2003 година взе решение да не го пуска в Испания и в Италия. Другите държави членки бяха информирани, че лекарството се изтегля от Испания и Италия, но нямаше разследване относно безопасността на това лекарство. Защото когато една компания изтегли едно лекарство, нищо повече не трябва да се прави. Казва се, че това се прави по економически причини и е толкова. Едва през ноември 2009 година наблюдателни френски служители в една част на Франция започнах действия и лекарството беше изтеглено. Сега в Франция има проучване, в Френския сенат ще има разследване по въпроса и има предложение да се откаже от поста си председателя на Френската агенция по лекарствата за това, че действията не са предприяти достатъчно бързо. Всичко това е много важно за нашето законодателство. Поради подозрения за безопасността на лекарствата в края на 90-те и началото на настоящото, е, настоящото хилядолетие, е, имаше сериозни пропуски. Сега се вижда, че е имало молба някъде около 2001 година за поручване на безопасността на медиатор. Нека да проверя, това е било през 2001 година. Това проучване е трябвало да трае една година. 2001 година Френската агенция поискала да има проучване на лекарството. Френския сенат казва, че проучването е започнало едва през 2006 година. Чак през 2009 година проучването приключва и се предоставят доказателства, съответно лекарството се изтегля от пазара, значи 8 години след като е било пуснато за първи път. Когато комисията за първи път направи своето предложение за фармакологичната бдителност, ние предложихме, ако едно лекарство се подлага на проучване по времето, когато е на пазара, то да бъде включено в списъка на интензивно наблюдаваните продукти и да се маркира с черен триъгълник в този списък, за да се знае, че това лекарство има разрешително запускане на пазара, но има някои нерешени въпроси около него. Парламента подкрепи комисията на първо четене но в преговорите с съвета текста беше доста отслабен. Едно от предложенията на комисията в момента е да се възстанови връзката между това дали едно лекарство се наблюдава интензивно и дали е, ще се публикува информация относно е, безопасността за пациентите. Ако имаме черен тригълник до едно лекарство, това или е нов продукт, или се разследва. И съответно докторите ще се замислят, ще искат пациентите да следят за неблагоприятни реакции, за странични ефекти. Чрез този черен триъгълник компанията ще бъде накарана да направи проучване. Как може едно проучване, което трябва да трае 12 месеца, да трае 8 години и в същото време да се подлага на риск здравето на пациентите. Френската агенция казва това в своя доклад. Така че това е един от въпросите, с които иска да се справи комисията в новото предложение за законодателство. Те ще се върнат към първото предложение и ще се установи връзка между интензивните, интензивно наблюдаваните лекарства и проучванията за безопасност. Какво се е случило в Сърбия? Те доброволно Всъщност, те не кандидатстваха за лиценз за своето лекарство в Испания и Италия. Както ви казах, нищо не се е случило. Няма процедура, според която другите страни трябва да запитат защо това се случва. И сега комисията предлага да има автоматична процедура по спешност в такъв случай. Ако една компания изтегля едно лекарство от съображения за безопасност, то в Европейската агенция по лекарства трябва да започне процедура по спешност. Всъщност това е една от причините, поради която има предложение да се укрепи Комисията по фармакологична бдителност в рамките на Европейската агенция по лекарства, тъй като тя не е много е, силна сега. И сега, комисията предлага, ако една компания изтегля едно лекарство, комисията предлага положението да се обсъди от експертите в Прага. не е достатъчно само да се знае, че тече е, някаква процедура. Това се е случило, когато е възникнал проблема с медиатор. Когато попитахме какво се е случило с Сервие, е, стана ясно, че Компанията е заявила, че тя не кандидатства за разрешение за пускане на пазара в Италия и Испания по търговски причини. Сега обаче има съмнение и този въпрос се обсъжда във Франция. Смята се, че те не са кандидатствали, за да не се породи някаква наказателна процедура в Испания и Италия. Така че сега искаме, когато се договаря новия нормативен акт, да се каже ясно, че ако една компания не кандидатства за разрешително запускане на пазара, тя задължително да трябва да уточнява, че това се прави по съображения различни от съображения свързани с сигурността. Комисията прави тези предложения. Мисля, че предложенията на комисията са логични. Нямаме нужда от някакви допълнителни вратички. Всичко трябва да бъде затворено като възможност за маневри. В съвета има разискване. Доколкото разбирам, съвета проявява неохота относно черния триъгълник – Надявам се, че ще можем да поговорим със съвета по този въпрос, когато стигнем до разискванията със съвета, защото това е много сериозен въпрос и аз искам съвета да ми отговори как ще се уверяваме тогава, че ще има безопасност, след като едно лекарство е пуснато на пазара, ако няма мерки за насърчаване и съответно мерки за строги наказания. И ако съвета не се съгласи, нека той да ни каже какво тогава ще се случи. Значи ще имаме разисквания с съвета, но първо трябва в рамките на нашата комисия да видим какво ще правим. Колеги, става въпрос за нещо много важно от гледна точка на сигурността. И всички изменения на този нормативен акт трябва да бъдат направени от нас заедно и бързо, за да може то да стане преди юли, когато законодателството ще влезе в сила. Ще чуя вашите коментари. Ако съм научила нещо от този случай, то това е, че трябва да имаме фармакологична бдителност в цяла Европа. Не може само една страна да наблюдава какво се случва на пазарите. Трябва да има освен това засилен диалог между правителствата между държ... Е, и на държавите членки и да има по-добро сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата. Благодаря на Линда Макаван. Искам да приветствам нашите гости там в дъното на залата. 37 ученика от, от гимназията Остра. Надявам се, че ще са ви интересни нашите дебати. Сега започваме с докладчиците в сянка. Пилара Юзо. Благодаря, господин председател. Искам да започна с израз на благодарност от факта, че отново имам възможност да работя с госпожа Макаван и с колегите, които, с които вече се познаваме от работата по предишните директиви по фармакологична бдителност. Моите поздравления за тяхната работа. Тук в момента работим с една изключително минимална поправка, която нанасяме на предходна директива, на предходно законодателство, така че съм съгласна с предложението да се засили темпото на работа, за да може в началото на 2012, в момента т.е., вече да бъде оперативна тя. То, възможно колкото се може по-бързо. Случият медиатор наистина ни доказа ясно, че има вратичка в законодателството. Съгласна съм с предложението на комисията. Бързо можем да се договорим по него, понеже нещата са дребни. Дребни по същество, а пък законодателството трябва да влезе в действие в крайният си изменен вид. Имам два въпроса, два конкретни такива. Първият ми е свързан с член 123 от а, втория раздел на директивата, където се казва, че следва веднага да бъде доведено до знанието на всички държави членки съществуването на процедури за прекратяване или възобновяване на патента за действие на някой на някое лекарство или лекарствен препарат. Аз питам, дали това трябва да се приложи към всички държави членки или само към тези държави членки, където въпросният препарат е бил разрешен. Предлагам, значи, да не пише всички държави членки, а само някои определени. Предлагам го, тъй като ще бъде ревизиран така или иначе този член. Предпо... По мое мнение, това би означавало просто увеличаване на административното бреме, нещо, което аз смятам, че освен това е ненужно. Там, където не се използва даденото лекарство, няма защо да законодателстваме по негов адрес. Друг, другият ми въпрос е свързан с спешното със спешната процедура, предвидена в член 107, алинея Е, говори за ограничаване на дозите и за случаите, в които трябва незабавно да се приложи спешна процедура, когато става дума за промяна в дозата. Искам да попитам защо трябва да бъде толкова спешна тази процедура, а не трябва да се приложи просто доброволната процедура. Нито съм за, нито съм против. Просто питам защо. Не разбирам, не мога да намеря къде е обяснено и затова задавам този въпрос. По всички останали точки съм за всичко, което съдържа предложението и за всички предложения на госпожа Макаван. Макаван. Благодаря. Благодаря, госпожо Аюзо. Питер Лиза, ако обичате. Благодаря, господин председателю. Подкрепям казаното от Линда Макаван и госпожа Юзо. Ние няма да внасяме изменения към проекта на комисията, за да се извърши приемането на акта бързо. Искам обаче да поставя два въпроса пред докладчика и комисията. Качеството на фармакологичната дителност е свързано с нормативната уредба. И е, искам да се спра на два въпроса, които са свързани с други аспекти на законодателството, е, които могат евентуално да ни помогнат да подобрим положението. Най-напред, първонача... Най-напред първоначалният проект на Комисията за фармакологичната бдителност имаше а, е, разпоредба а, е, за тъй наречената Medicine Fact Box, каре а, е, с а, фактологическа информация за лекарството. Много съжалявам, че а, това изчезна по искане на съвета. Проведохме интензивна дискусия по темата – и оставихме тази клауза а, в а, проекта на комисията. Това а, беше оставено по искане на госпожа Макаван и беше включено в информацията за пациента. Тук трябваше да се дадат указания за страничните ефекти. Сега, като се имат предвид проблемите с времето споменати от Линда. Не искам да повдигам въпроса отново. във всеки случай искам да припомня на всички, че не парламентът беше против тази клауза. Ние всички гласувахме за първия доклад на Линда Макаван и мисля, че тук въпроса трябва да бъде преразгледан от комисията и след това да видим как тази клауза да бъде включена повторно, защото е полезно да се дават такива указания на пациентите в такава форма, за да не бъдат те претоварени с огромен обем информация. Е, вторият въпрос е свързан е, с регистрацията на клиничните изпитвания. Биокс беше много важен е, случай той беше изтеглен от пазара поради сериозни странични кардиологични ефекти и липсата на информация. Всъщност, още преди разрешаването на лекарството, разрешаване на пускането му на пазара, тези ефекти са били известни. Значи се нуждаем от по-голяма степен на бдителност, за да не се допуска пускането на такива лекарства на пазара. Необходимо е всички клинични изследвания скрупулезно да се регистрират. Ако има отрицателни резултати, които не се публикуват, тогава фармакологичната бдителност не функционира добре. Комисията би трябвало да се съобрази с това искане и също така да следи за неговото спазване в трети страни. Да знаем, че се провеждат клинични изпитвания и че ако резултатите от тях са отрицателни, това не остава скрито. Е, ще е, се въздържа от е, внасене на изменения по доклад на госпожа Макаван, но бих отправил искане към комисията да вземе предвид това, което казах. Благодаря. Алде, а номе дела колега Парванова, ке не потута potuta essere presente Андрея. Благодаря, господин председателю. Говоря като представител на групата АЛДЕ от името на колега, който не може да присъства. Нашата група подкрепя проекта на комисията и е, искрено подкрепяме подхода на докладчика. След е, медицинските стрес-тестове, комисията установи някои празноти в уредбата от 2010 година. Тези празноти трябва да бъдат преодолени, за да се гарантира наличието на е, добра регулативна рамка за фармакологичната бдителност. Е, всъщност, е, когато има празноти, това засяга здравето на пациентите, общественото здраве. Е, значи, актуализираният проект на комисията трябва да бъде бързо прият, защото акта от 2010 година влиза в действие през юли 2012, следователно нямаме много време. А, сега, по отношение на случая медиатор. А, трябва да се изчакат, естествено, а, резултатите от разследването. И ще видим на европейско ниво до какви неблагоприятни последици се е стигнало и след това ще чуем пък комисията какво ще предложи. Що се отнася до проекта на комисията, АЛДЕ е за това да бъдат актуализирани мерките за неотложни случаи. както и за спазване на член 123 алинея 2. Това беше предложено от Европейската комисия. казва се, че ако едно дружество реши да прекъсне пазарното разпространение на определен продукт, трябва автоматично да се задейства процедурата за решаване на неотложен въпрос. Благодаря, Франсуаз Гростет. Благодаря, господин председател. В случая медиатор, който избухна във Франция всъщност, наистина не остава безнаказан, но процесът все още тече. Чакаме крайният резултат. Наистина признаваме, че изпитанията, които се проведоха от Европейската комисия, доказаха, че има вратички в законодателството. И наистина, когато някоя държава членка предвижда да откаже подновяване на патента на някое лекарство, не е предвидена спешна процедура. И това всъщност доказва, че може да се окаже засегнат целият съюз. Затова е, може би, необходимо въвеждането на някакъв вид степен на тревога на европейско равнище. Искам да подчертая в този смисъл от името на НП, че ние сме за последователност на действията, които се предприемат в една държава и друга, особено когато става дума за административни мерки и за предаване на информацията от една държава в друга и в крайна сметка в целият Европейски съюз. Втората вратичка бе свързана с установяването на причината, която е довела до оттеглянето от пазара на даден фармацевтичен продукт. И реформата, модификацията, която предвиждаме в регламента, ще затвори в крайна сметка тази вратичка. Третата вратичка, съществуваща в момента в законодателството, е свързана с списък лекарствени продукти, които подлежат на допълнителен контрол по силата на член 22. Има мерки, мерки за безопасност, които са свързани след тяхното въвеждане на пазара. И тук може би трябва да се засилят механизмите на надзор, контрол и бдителност. Разбира се, че в момента търсим рецептата, но предлагам просто да засилим темпото. Сроковете са кратки, а целта е да бъде ефикасна системата, с която излезем в крайна сметка и прозрачна. Сега по въпроса за публичният списък лекарствени препарати, трябва да сме внимателни при подбора, за да подберем тези лекарства, които следва да бъдат наблюдавани и контролирани отблизо, а не просто да създаваме несигурност и безпокойство, да правим така, защото просто да нарасне тревогата, без това да е основателно да не алармираме хората, особено сега след случая медиатор във Франция. Затова предлагам да, оценката да се прави по-отделно, случай по случай, вместо да се разпише един голям пространен списък, който може би няма да донесе нищо добро. Изпитанията, изпитванията на клинично равнище от комисията всъщност не можаха да предотвратят случилото се в медиатор, защото това, което се използва, все още предполага клинични рискове. И тук е ролята на Европейската агенция по лекарствата, за да начертае насоките, по които да се, из, да се провеждат тези изпитвания вън, веднъж след като приключи техния процес на регистрация в агенцията. Разбира се, това не трябва да бъде едностранно, може да се прилага по един или друг начин, няма нужда да има ограничения, но така или иначе случаят медиатор повдигна много въпроси и аз самата се питам относно, задавам си въпроси за ефикасността на Европейската агенция по лекарствата и местните. Дали не би трябвало още повече да ги доближим, за да са още по-координирани в действието си. Ясно ми е, че такова решение не можем да вземем днес, че още години, ако не и десетилетия ще ни отнеме. Благодаря. Благодаря, Кристел Шалдемозе. So Благодаря, господин председател. Много полезни коментари вече бяха направени, така че аз ще бъда кратка. Подкрепям като цяло Линда Макавани, нейните предложения, те са добри. Подкрепям най-вече факта, че трябва да има такъв черен триъгълник до някои лекарства, защото създаването на осведоменост у пациентите, у лекарите е нещо много полезно, особено което става въпрос за странични ефекти. По-късно, на по- късен етап, по този начин ще се засили безопасността за пациентите, така че аз съм за включването на този тригълник и за споменаването на това в преговорите с съвета. Благодаря. Последният оратор госпожа Хибнер. Благодаря. Говорим за много важен въпрос. Надзор над лекарствата. Това са лекарствени продукти, както се казва е, в самото заглавие. Те не трябва да са вредни. Е, много е важно да се отчете времето на лечение и времето, в което могат да се появят странични ефекти. В някои страни пускането на пазара е станало преди да знаем какви са въздействията от това лекарство. Затова си мисля, че трябва да действаме, тъй като това ще отползва и за пациентите, и за лекарите. Когато лекарите предписват някакво лекарство, те очакват да има благоприятен ефект, а не осложнение. Понякога се налага да се препраща пациента към друг лекар, за да се заличават последиците от страничните ефекти. Информацията трябва да се предоставя на всички страни, а не само на тези, които са пуснали лекарство на пазара. С някои страни, може би, очакват да пуснат това лекарство, предприели са необходимите стъпки и трябва да получат тази информация в хода на процедурата по разрешителното. Агенцията трябва да дава информация, за да може лекарите да са максимално ориентирани. Ако едно лекарство не само веднъж, а на няколко пъти се е оказало вредно, то трябва да се правят съответните проучвания и лекарите и пациентите да бъдат информирани. Както каза Линда Макаван, трябва да публикуваме информация без да създаваме паника. Понякога лекарите предписват лекарства, които не са съвършени, но помагат за спасяването на живота на пациентите. От друга страна, вижда се, че някои лекарства могат да са вредни за друга част от тялото или орган на пациента. Ето защо е много важно да има предварителна информация. Всеки ден е от значение, всеки ден може да се окаже фатален, ако пациента не знае за това, че има проблем. Аз не бих разчитала на пациентите като взимащи решение за това дали трябва да се използва един продукт или не. Пациентите не разполагат с необходимото експертно познание. Ние трябва да работим с контролните органи и с медицинските експерти, които ще дадат съответната информация. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Няма да навлизам в подробностите във връзка с причините, поради които комисията е внесла проекта. Мисля, че причините са явни за всички. Установили сме проблем, направили сме тъй наречените стрес-тестове и сега се опитваме да затворим празнотите, които сме установили. Трите празноти много ясно бяха откроени в различните изказвания, които чухме днес. Струва ми се, че само по два въпроса комисията може да даде допълнителни разяснения, досежно своите мотиви за проекта в настоящия му вид. Тези разяснения са свързани с необходимостта от уведомяване чрез разрешението за пускане на пазара на всички държави членки за това, че разрешението няма да бъде продължено или ще бъде оттеглено за конкретен продукт. И другият въпрос е за автоматичното задействане на общностна процедура при ново противопоказание, ограничение или намаляване на препоръчената доза. По първия въпрос, защо да бъдат уведомявани всички държави членки? Ние много внимателно обмислихме този въпрос и стигнахме до следния извод. Има случаи, в които е важно всички държави членки да са наясно с информацията, независимо, че продуктът не се продава на техния пазар, но може да се продава аналогичен продукт или продукт с същите съставки. Така че не трябва да се а, създават допълнителни празноти, а това може да се постигне като а, се разпространи допълнителна информация. Смятаме, че най-добрият начин да се затворят всички празноти и да не се е, наблюдава нов проблем след няколко седмици или месеца е тази информация да се дава на всички. Ако някоя държава членка не, се, не е засегната пряко, тя сама ще реши какво да направи с информацията. Но е, много а, е, активни съставки могат а, е, да бъдат използвани в едно, една и съща фамилия продукти, така да се каже. А, или а, може да има аналогични продукти на другите пазари. Това ни кара да мислим, че всички трябва да бъдат уведомени, дори и не на всички пазари на държавите членки да се разпространява едно и също а, лекарство. По въпроса за автоматичността на процедурата при нови противопоказания, ограничения в показанията или намаляване на дозата, ами тук може да се стигне до много сериозни действия на лекарството. И пак по същата логика, за да не се стигне до нова празнота след кратко време. При тези три случая по съображение за безопасност се налага оценка на ниво Европейски съюз и да се гарантира, че всички имат еднаква информация и правят едно и също. мисля, че това са въпросите, които исках отговор, изисквах отговор от наша страна. От Извън това бих искала да благодаря а, за подкрепата, която беше засвидетелствана на проекта на комисията. Председателят, благодаря. Преди да а, приключим разискванията по тази точка, а, ще дам думата на госпожа Макаван. Искам също да кажа на госпожа Розбах, че сега може и да ползва вече превод на датски. Линда Макаван. Линда Бихте ли ни казали как ще протече гласуването в комисията? 8 май или 30 май? На коя дата ще бъде гласуването? А, да, слушайки колегите, мисля, че следващата среща трябва да направим друго заседание на контрадокладчиците. Ако няма да внасяме промени в проекта на комисията, можем да се срещнем още следващата седмица искам само да се уверя в нещо. А, дружеството трябва ясно да заяви, че не изтегля медикамента по а, причини свързани с безопасността. Обаче, вижте, а, когато се твърди, че не е по причини свързани с безопасността, а по причини търговски, а, се намесват адвокатите, а те са много силни. Нали? Не искаме да се повтаря това, което стане. А, всичко може да се представи като станало по всякакви причини. А, ние тук няма да внесем съществени промени а, в проекта на комисията. Мога още преди а, Великден а, да внеса доклада си и той да бъде даден за превод и тогава ще гласуваме на 8 май. Колкото по-рано гласуваме тук, толкова по-рано ще започне диалога с съвета. Не бяхме толкова бързи, колкото ни се искаше, защото и в съвета не е така бързо развитието. там се поставят въпросите за черното триъгълниче, така че нещата се позабавиха. Показаното от госпожа Юсо. Да, аз си мислих за това. Защо всички държави членки? Защо не само у нези, където дружеството е пуснало пазара на, продукта на пазара? Но представете си, че от един пазар дружеството изтегли продукта, а на друг пазар го пусне доброволно. Така че е добре и няма да бъде толкова обременително всички да получат една и съща информация. Знае, че в съвета тече много сериозна дискусия, но не мисля, че има място за такава. По неотложната процедура редакцията на комисията е свързана с безопасността. Знаем обаче, че понякога лекарствата се изтеглят от пазар пазара и по търговски причини. Ако това е наистина така, няма нужда от спешна процедура. Е, неотложната процедура трябва да бъде свързана с съображение за безопасност. Е, мисля, че това ще е полезно. Е, когато се стигне до случаи като медиатор, има а, неформални дискусии, обаче няма нищо задължително, а, което да ни а, накара да предприемем а, мерки. А, сега, а, по това, което каза а, Питър Лизе за карето, а, черната котия или черното каре, аз лично а, подкрепих а, тази идея. А, не знам къде е изчезна тя. А, говорили сме а, и с а, организации на пациенти. Разбира се, това, което е важно за един, не е важно за друг. А, комисията би трябвало а, скоро да актуализира изискванията за брошурата, която се дава на пациентите. Дали тази или следващата година, не знам, трябва да проверя. Но може би е, Питър Лизе трябва да запомни това, което е казал и да го предложи отново, когато дойде тази актуализация. За клиничните изпитвания, е, да, ще се съобразя е, с неговия съвет. Той е много по-голям специалист по този въпрос от мен. И сега за черния триъгълник не можем да плашим пациентите с е, информация, но в момента общественото доверие спада. Този случай имахме. Случая с имплантантите. Е, и това беше пак случай във Франция. Вчера го разисквахме. А, сега говорим за гръдните имплантанти, обаче има и такива за ханша. Хората в момента не са уверени, просто няма доверие в а, надежността на процедурите. Мисля, че трябва да възстановим доверието. И за да направим това, трябва да действаме, да предприемем нещо. Ние подкрепихме предложенията на комисията в парламента. Идеята на комисията беше всяко лекарство, за което трябва да се направи изследване след пускането на пазара, да бъде обозначено с черен триъгълник до приключване на това изследване. Обаче съветът оказваше непрестанен натиск. Почнаха да ни убеждават, накрая ние се оказахме убедени и комисията се оказа убедена. М- може би е, не бяхме прави. Може би трябваше да отстоим първоначалното си предложение. Ако погледнете какъв е броят на лекарството, обозначени с черен триъгълник, ще видите това. Госпожа Хибнер каза, че а, трябва винаги да знае пациента страничните ефекти. А, и ако има черно триъгълниче, това кара лекарят да обсъди въпроса с пациента, а не просто да му предпише лекарството, без да се интересува какво ще стане. А, така а, пациентите биват осведомени, осветлени а, и допринасят за фармакологичната бдителност. Мисля, че трябва да обмислим този въпрос. Не бива да се стига до там е едно фармацевтично дружество 8 години да прави изследване, което е трябвало да трае една година. Това не бива да се повтори. Е, нали, може би тук е човешка грешка. Обаче, ако има такава, трябва хората да си понесат отговорността. Значи, трябва да обсъдим този въпрос, но много внимателно. По а, използването на А, по използването за състояние не обозначени на етикета. Да, има такъв проблем. Е, не може да се спре а, е, тази употреба. В крайна а, е, сметка а, лекарите преценяват дали да предпишат лекарството. А, тогава трябва а, да се а, извърши разследване на начина по който е извършено предписването при нас, в моята страна, правителството следи как лекарите отпускат рецептите и лекарства по рецепти. Нали, това, да кажем, при диабета е проблем, който трябва да се следи. Не знам как е във Франция. Дали да навлизаме в тази сфера, не знам. Може би употребата на лекарствата за състояние, необозначение на етикета, трябва да се обсъди допълнително. Сега, госпожо Хибнер, ние сме съгласни, че разкриването е в основата на фармакологичната бдителност. всички сигнали от лекарите се събират и това ще влезе в централна база данни. Имам предвид информацията за страничните ефекти. И така можем да си създадем добра представа за обема на наличната информация, е, обема на информацията налична за пациентите. Трябва е, да проведем добре баланса. Е, искаме хората да получават лекарствата, когато се нуждаят от тях, но все пак да ги получават информирано, така че да не се стига до празноти, при които тяхната безопасност е поставена под въпрос. Питер Лизе. Е, един въпрос към комисията и едно пояснение. Когато когато говорим за списъка данни за лекарствата и лекарствените препарати, преди година или две в Комисията по фармакологична бдителност бе предвиден един първи вариант, по силата на който да се включи черен триъгълник или черно каре. Аз тогава бях на мнение, че има повече от една възможности, но тогава не излязохме с нито едно изменение против триъгълника. Имаше протести, но така или иначе не изменихме текста. След това, в тристранния диалог съветът ни притисна, за да го заличим като текст и одобрихме, приехме текста на първо четене. До тук добре. Сега обаче не може никой отново да твърди, че парламента е бил против. Нямаше изменение, комисията запази първоначалния си текст и на първо четене приехме без черен триъгълник. След това приехме доклада Фиелер. И на първо четене в пленарна зала решихме, че изведнъж искаме един такъв инструмент. Разбира се, че можем да обсъждаме каквото си пожелаем, но не можем след това да твърдим, че сме били против, когато не сме. Питам комисията, ще се включи ли това изменение след приемането на доклада Фиелнер в някакъв момент? защото в противен случай би трябвало отново да от открием обсъждането. Не искам да казваме, че сме били против, при положение, че никога не сме били. Искам да попитам сега нещо друго. Виждам, че комисията е склонна да обяви за задължителни клиничните изпитвания. Това, разбира се, ще ни позволи да подобрим системата за фармакологична бдителност. Това може би не е свързано с конкретния доклад, но е свързано с нашата обща загриженост по въпроса. Така че комисията дали би могла да ни даде някакъв политически отговор за това на къде вървят нещата. Благодаря. Сега госпожа Гростет. Благодаря. Един важен въпрос, според мен, искам да повдигна. Като начало, Министерството на здравопазването във Франция, искам да ви кажа, че вече предприе мерки за изменение на френското законодателство, за да затегне, за да затегне разпоредбите, особено след проведеният общ конгрес по здравоопазване, където и аз присъствах. И за това искам да попитам Европейската комисия за тези лекарства, които се използват вън от механизма за разрешителни за комерциализация. Смята ли комисията да възприеме някакви насоки съвместно с държавите членки за това как да се използват тези лекарства, които не подлежат на общата система на разрешителни? Зададох го този въпрос, не получих отговор. Няма, не искам да бъдем държани на тъмно по този въпрос. Благодаря. Um Благодаря. Комисията има думата за втори път за да даде отговор на зададените въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Що се отнася до черното каре? Нека да уточня, че предложението, което имаме днес на масата, има за цел да намери решение на слабите страни които са се проявили в рамките на стрес тестовете. Съответно, трябваше бързо да се действа и имаше предложение, което се появи на маста много бързо, след като идентифицирахме проблемите и за в бъдеще така ще се прави. Значи, намираме проблем много бързо и целта е да направим предложение за неговото решаване. По отношение на процедурата по съвместното взимане на решение и във връзка с а, листовката, комисията трябва да публикува доклад относно това дали текста на листовката за пациента е разбираем. Ние ще изготвим такъв доклад. А, Имаме е, поръчка за неговото изготвяне. Какви ще бъдат заключенията, още не зная. Ще ви дам информация. По отношение на клиничните тестове, знаете, че комисията работи по предложение за преразглеждане на директивата за клиничните изпитания. В момента правим оценка на въздействието. Междувременно разполагаме с публичен регистр, в който трябва да се опишат всички клинични тестове, които се правят в момента. Този регистр е достъпен, така че до известна степен откликваме на притесненията, що се отнася до използването е, различно от това, което е написано на етикета или за, за цели, които не са описани на етикета пакета. В момента работим в тази връзка. Тази употреба излиза извън онова, което е нашата компетенция. Тук а, навлизаме в а, медицинската практика и трябва да се намери точното равновесие. Ще разгледаме предложенията за насоки за Европейската агенция по лекарствата, но днес е твърде рано да ви давам окончателен отговор. Благодаря. Благодаря, госпожо Бонко. Доклада Макаван ще бъде обсъден на 25 и 26 март. Ще бъде изпратен за превод преди Великден. Крайният срок за внасяне на изменения ще бъде 27 април. Ако правилно съм разбрал Линда и ако докладчиците в сянка се споразумеят, ще гласуваме на 8 в комисията, а през юли ще отидем е, на приемане в пленарна зала. Благодаря на комисията за отговорите и така стигаме до точка 20. Размяна на мнения с представителите на комисията. Става въпрос за Междуправителствения комитет за преговори относно валиден на световно равнище правно задължителен инструмент за живак. Давам думата на комисията госпожа Ланко. Заповядайте. Добър ден. Благодаря, господин председател, за това, че ни дадохте думата. Искам да ви благодаря за тази възможност да ви обясня днес какво е състоянието на нещата относно преговорите и договарянето на международно споразумение за контрол на живак в рамките и под егидата на екологичната програма на ООН. Тези преговори идват като резултат от решението на управителния съвет на ЮНЕП през 2009 година. Там се признава, че живака е от значение за всички страни и след блокаж в продължение на много години най-накрая имахме възможност да се споразумеем относно световен инструмент за контрола на употребата на живета. Комисията, възоснова на разправите на член 218 от договора, информира парламента писменно за последните направени е, преговори, различните кръговори на преговори и резултатите от тези преговори. Сега сме поканени тук и благодарим за тази възможност. Искам да обясня какво е положението, какво е направено до сега и какво остава да се свърши. За да се стигне до приемането на този правен инструмент. В решението на управителния съвет от 2009 година се предвиди този инструмент да бъде обект на пет кръга от преговори между 2010 и 2013 година. След това международната общност се очаква да започне прилагането на това споразумение през 2013 година. До сега е имало три кръга от преговори между юни 2010 година, първия кръг в Стокхолм – Последният кръг от преговори ще бъде през февруари 2013 година. След като ще има и обичайната дипломатическа конференция за подписване на споразумението, тя ще бъде през 2013 година в Япония. Защо? Там? Защото японското правителство, което вече е било домакин на един кръг от преговори, иска тази бъдеща конвенция да се казва Мирамата. Това е името на един японски град, където, за съжаление, станахме свидетели на най-голямото отравяне с живак. Много хора пострадаха. Това стана преди 50 години и даже повече години. След първия кръг в Стокхолм, втория кръг беше през феврари 2011 в Чива, в Япония. През ноември миналата година беше третия кръг в Найроби. Сега се подготвяме за четвъртия кръг. Той ще бъде през юни, между 27 юни и 2 юли в Пунта Делесте в Уругвай. Това ще бъде една 6-дневна среща, значи един ден повече ще заседаваме спрямо предходните преговори. Плана е всички съществени въпроси да бъдат обсъдени не в пленарна сесия, а на по-малки сесии, преди да влезем в пленарна зала. Целта на този кръг от преговори е да стигнем до споразумения по повечето секции и раздели в този бъдещ международен договор. Трябва да кажа, че до сега се е намерило решение само за ограничен брой от теми. За най-проблемните въпроси целта е броя на търговете в момента да бъде сведен а, до минимум и вероятно ще има консенсус. По отношение на нашите амбиции, те са част от а, заключенията от а, 2008 година на съвета. Европейския съюз иска да има цялостно споразумение относно контрола на живака в целия му жи, жизнен цикъл. Различните теми са включени в рамките на различни групи. Има и контактни групи, Значи става въпрос за доставка на живак и продукти на основата на живак, продукти и процеси, извличане на злато в по-малък мащаб и възоснова на традиционни занаяти, съхранение, финансови ресурси, техническа помощ и помощ за изпълнение. Това са общо взето различните секции. А, има и една е, свързана с зареждените площадки. В някои случаи имаме вече напредък, значи използването на живака в добива на злато и отпадъците. Други въпроси обаче въобще не са били обсъждани, е, като търговията и доставките. Съществен въпрос, който още не е бил обсъден, е финансовата помощ. Ясно е, че каквото и решение да намерим относно финансовата помощ в този договор, то ще трябва да отговаря на подхода за финансова помощ в рамките на други многостранни споразумения за околната среда още нещо, което е много важно за Европейския съюз, тъй като става въпрос за източник на замърсяване с живак на широка основа, става въпрос за емисиите на живак в въздуха. В момента се обсъжда един регулаторен подход и използването на най-добрите налични техники. Съюза ще окаже съществен натиск подхода на най-добрите налични техники да стане задължителен в текста на нормативния акт. Този подход ще бъде спорен най-вероятно от други партньори. Ние ще се опитаме да ги убедим, че този подход може да работи, когато става въпрос за живак и има много ползи, когато става въпрос за гъвкавостта на използване. По другите въпроси дебата е с доста общ характер. Все още не сме навлезли в подробности. Надяваме се, че когато дойде четвърти кръг от преговори, ще навлезем и в съществения етап на разговори. Подготвяйки се, в момента извършваме така наречената междусесийна работа, планировка, общо заето. В тази връзка скоро ще има среща на експерти относно механизма за финансова помощ. Това ще бъде в Будапешта 11-13 април. Ще трябва да изчакаме резултатите от тази среща преди да публикуваме новия проект за текст относно живака на сайта на екологичната програма на ООН. Това ще бъде вероятно преди края на април и този текст ще бъде основа на бъдещите преговори. В допълнение към тази среща в Будапешта ще има и други дейности с цел подготовка на официалните преговори през юни. Ще има среща относно продукта и, не, и продуктите като цяло и тяхната обработка. Е, тази среща ще бъде в е, Стохолм. Е, отново през април там ще участват различни заинтересовани страни. Ще се опитаме да обменим позиции за това какви са предизвикателства свързани с продуктите възоснова на живака и различните процеси на обработка. Преговорите се подготвят в съвета в работната група по екологични въпроси. Ще има две заседания, посветени на живак до месец юни. Вече имаше заседания през януари и февруари. В допълнение към тези редовни заседания на работната група ще има и експертни заседания. Едно такова заседание ще бъде следващата седмица на 27 и 28 март в Брюксел, а ще има такова заседание и през месец май в Копенхаген. Цялата тази поредица от а, срещи ще ни помогне да отидем в Уругвай а, с една солидна позиция, точно така, както е било и в миналото. В допълнение, ние възнамеряваме да засилим обмена на позиции с нашите партньори, преди да раз... отидем на преговорите, за да знаем какви са техните позиции и естествено трябва да знаем какво смятат другите партньори. Така стоят нещата. Естествено, ще ви дадем цялата необходима информация след последната, след следващата сесия за преговори. Тази информация ще е в писмена форма. Аз и моите колеги сме на разположение сега за отговори и благодаря още веднъж за това, че ни дадохте тази възможност да обсъдим състоянието на нещата по преговорите. Благодаря. Благодаря, госпожо Ланко. Сега ще дам думата на Анна Розбах. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм избрана от граждани и мисля, че те имат право да знаят, че това е много опасно вещество, да знаят всичко за него. За съжаление, живота, живакът се намира в много неочаквани продукти в ежедневния ни живот. Тунец, сьомга в теникияни упаковки, например. За това се поставят някои въпроси. Как можем на практика да ограничим експозицията на живака на хората, природата, въздуха, животните и растенията, не само в Европа, но и Китай и Индия, които не са част от това споразумение. Също какво струва приблизително на нашата економика това, че живакът се освобождава в природата и това, че хората са изложени на неговото въздействие? Може би не ми достига интелигентност, може би. А, е, има а, е, нали, а, е, хора, които работят с живак ежедневно и няма за тях последици. Ако не в Европа, то в други страни. А, какво правим, за да ги защитим? И също така, как какво правим, а, за да заместим живака там, където той се, а, още се използва? Благодаря. Сега госпожа Гростет. Благодаря, господин председателю. Наистина, много страни, беше казано Китай и Индия, се противопоставят на задължителни норми по, във връзка с замърсяването, предизвикано от живак. Струва ни се, че разискванията са почти блокирани, особено от гледна точка на финансовите механизми. Доста сме далеч от споразумение по този въпрос. Поставя се следното питане – въпреки всичко е необходимо да се продължи да се разрешава по изключение използването на живака при някои продукти и процеси. В тези случаи как могат да бъдат определени лимитите, до които може да се стига в тази употреба по изключение? От друга страна, по елиминирането на живака. Той трудно се елиминира, защото не може да бъде разграден, не може да бъде депониран и е, това е, допринася е, за сложността при съхраняването и за разходите при съхраняването. И също така за износа на живак се поставя въпроса. При малките островни държави има ли необходимите средства, има ли технически средства, а не само финансови, за да се правят такива депа? Има държави, които са обединени от истинско сътрудничество в стремежа си към задължителни норми. Това са Франция и а, Бразилия, които се обединяват около необходимостта да се противопоставим на тайното изхвърляне а, на а, живака в амазонската джунгла и в Гвиана. А, има ли други видове сътрудничество, а, които а, могат да бъдат а, предложени на основата на този модел? Сътрудничеството между Франция и Бразилия. Благодаря, господин Зебер. Благодаря, господин председателю. Много интересно изложение направи пред нас представителят на комисията. Но от към цели не ни е съвсем ясно какво се предлага. И въпросът е а, за обема. Как можем да сведем до минимум а, обема на а, живака. Може ли някакви цифри да ни предложи комисията? Що се отнася до стратегията, искам да знам колко е живакът на пазара в момента. Какви са глобалните цифри за количествата живак, какви са цифрите за Европа и може ли да получим също цифрова информация за дългосрочното отражение и дългосрочните последици? И също така, кога е реалистично да се очаква, че тези количества ще бъдат изветени от пазара? Е, как можем да подпомогнем научните изследвания, да кажем, за филтърни системи, така че живака да не бъде изхвърлен в природата? Има ли альтернативни продукти на живака и какви са те? Как, с какво може да бъде заместен живака в минното дело, защото той много се използва там? И какви са обществените и економически разходи за решаване на този въпрос? Според мен те са огромни. Естествено, тези разходи са по-високи, ако не решим проблема при неговия източник. Може ли комисията да ни даде информация по тези въпроси? Благодаря. Велми стручна, а буде, мислим, Павел Поц. Благодаря, господин председателю. Ще се изкажа кратко. И разбираем е въпросът ми към комисията. До кога комисията ще търпи използването на живачни амалгами в стоматологията? Благодаря. Следващият оратор. За озирам на то, госпожа Кукович, премок предвиден. Благодаря, господин председател е потребно. Въглищата ще бъдат известно време още източник на енергия за бъдещето. И в някои страни има зависимост от въгледобива. Обръщам внимание на комисията на този проблем. Естествено, че централите, които работят а, на въглища, се нуждаят от въглища и при процесите там се отделя живак. Би трябвало да се насочат научни изследвания и към тази сфера и да се обърне внимание на финансирането на пилотни проекти. Зная, че отделни изследователи са посветили много усилия и време да проучват е, въпроса за отделянето на живак при въгледобива и използването на въглища. Обаче, мисля, че не трябва да чакаме прекалено много преди да ги подкрепим. И сега давам думата на комисията да отговори на въпросите. Thank you. Thank you for all the very Благодаря. Благодаря за всички въпроси, които ми бяха зададени. Бяха много интересни. Започвам с живака и рибите, рибните продукти. За съжаление, това го наследихме от е, миналото и все още нямаме глобален, универсален инструмент, с който да му противостоим. Това, което е нужно за момента е засилване на контрола за, по, за начините, по които се използва живака и какво със сигурност трябва да бъде елиминирано като процедура. Сега, независимо от международния дебат, който тече в момента, какво е възможно да се използва като альтернатива и какво не е друг въпрос. Испол... Стремим се да използваме минимално живак, това е вярно, в Европа, например, с така наречената е, стратегия за живака се постигнаха и економии. Все по-малко и по-малко се използва той в Европа, или поне не на общо основание. Цифрата бе около 200 тона на година за контролирана употреба в Евросъюза. С други думи, тенденцията е нисходяща. Общата цифра, например, е около 2500 тона на година. Една от най-важните употреби на живака е хлоралкалната индустрия. И за момента тя не подлежи на задължително регламентиране от страна на европейските институции. Т.е. тук имаме един потенциален източник на замърсяване, на изхвърляне в атмосферата. Наистина, търговската верига тук все още има как да се подобри, има какво да се желае, защото хлоралкалната или химическата изобщо промишленост е поела ангажимент до 2020 година да въведе контролни механизми. Една от възможностите са за, в заботехниката, например, вместо живачни амалгами е да се използват е, други альтернативни. Но и тук няма единно мнение, и именно поради тези разногласия комисията възложи на независим консултант проучване за въздействието върху човешкото здраве на различни альтернативни видове за болекарски амалгами. Наистина въпросът идва съвсем на време, защото на 26 март, следващата седмица, комисията организира среща на представители на организацията, на независимата организация, която провежда проучването. Така че съвсем скоро ще може да разполагате с един, макар и начален, но все пак вариант на това проучване. Искам да подчертая и да ви припомня на всички, че е СЗО за момента подчертава, че е необходимо да се намали употребата на живак за заболекарски пломби, но не препоръчва да се елиминира, да се премахне като изцяло, защото просто за момента няма альтернативни, достъпни альтернативни материали. Това не бива да се забравя. Сега, по въпроса за тецовете, които оперират, които работят с въглища. Наистина това е потенциален източник на замърсяване с е, живак, но тецовете в Европа подлежат на регулиране, имат съответни технически изисквания, които трябва да спазват, филтри и други механизми които съществуват. Единственото, което остава да се направи, те да бъдат спазвани. И така, мисля, че с това всъщност изчерпих въпросите. Поне на мен така ми се струва. Ако имаме други, или ако получим други сведения, други цифри, със сигурност ще ги получите чрез секретарията на вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Бланко. Благодаря и за осъвременената информация, която ни дадохте за състоянието на международните преговори. Благодарим ви за това, че ни третирате като равноправен с законодател. И така приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. debate. Oh, okay.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 изпълни някои други официални задължения и заради това се наложи да ни напусне. Минаваме към 21 точка за механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и друга информация свързана с изменението на климата и всичко това на национално равнище, на равнището на Съюза. Виждате, значи заглавието е дълго. Най-вероятно и всичко свързано с това заглавие ще бъде дълго, тъй като е животрептущ въпроса. Интересувани всички. И давам думата на господин Ейкут. But that's, uh, that's of course, uh, we have that Да, дълго заглавие. Е всъщност по климатичните въпроси сме имали и по-дълги. И така, става въпрос за механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове. В крайна сметка, целта е тук да се замести решението, което беше прието през 2004 година, така че в този смисъл може да се каже, че почти 90% от предложеното от комисията в този регламент ще замени стар регламент, но това е необходима актуализация. И всъщност точно това разглеждаме в момента. Става въпрос за законодателно предложение относно мониторинга. Нещата не са твърде сложни, но така или иначе са важни, защото в крайна сметка трябва да се познават данните, трябва да могат да се сравняват, трябва да се знае дали ще успеем да спазим изискването да изпълним целите по пакета за климата, който бяхме през 2008 година, имаме и международни задължения и всички държави членки трябва да предоставят едни същи данни. Ето, това е и основната цел тук. Ние тук сме като законодатели и като парламент трябва да дадем своето съгласие за регламента. Една от най-важните цели за това преразглеждане, всъщност комисията, това ще ни го каже по-късно най-вероятно, но аз ще го направя сега, Целта е да се подпомогнат държавите членки, когато прилагат пакета за климата и енергетиката, прият през 2008 година. Целта е, освен това, да се подобри прозрачността и съпоставимостта на данните. Освен това, Съюза и неговите държави членки трябва да спазват международните задължения за мониторинг и докладване, включително и подкрепа за мониторинг за развиващите се страни и освен това трябва да се улесни развитието на новите инструменти за справяне с измененията в климата. Това са общо взето четирите цели. Аз като докладчик напълно подкрепям целите и промените, предложени от Европейската комисия. В тази връзка ние подкрепяме или поне аз, да се надяваме, че Европейския парламент ще подкрепи същината така или иначе, като доклад, чик бих искал да предложа няколко промени. Става въпрос най-вече за задълженията за мониторинг в държавите членки. Надявам се, че ще ме подкрепите и искам да разбера какво смятате по въпроса. Три ключови теми, три ключови сфери, където може да има укрепване на текста. На първо място казва се, че за да се изпълнат целите, трябва да се подкрепят държавите членки, когато те изпълняват заложеното в пакета за климата и енергетиката. В него естествено не става въпрос само за парникови газове, става въпрос за дела на възобновяеми източници на енергия. Така че аз разширявам приложеното поле. Тук трябва да се е, дава информация относно използването на енергийните ресурси, които са възоснова на възобновяеми източници. На второ място, тъй като сега вече е на лице споразумението от е, Канкун, според което развиващите се страни трябва да имат стратегия за ниско въглеродна економика и след 2020 година, аз е, разширявам приложното поле на задълженията за мониторинг е, съответно, по силата на Канкун е, трябва да се изготвят е, стратегии и тези стратегии трябва да отговарят на пътната карта за нисковъглеродната економика, която приехме миналата седмица в пленарна зала, както и да са в синхрон с жалоните. Съответно, трябва да се види в рамките на мониторинга доколко държавите членки се справят с изпълнението на тези цели в дългосрочен план. На трето място, по отношение на морския транспорт, знаем, че този въпрос ще се разглежда в близко бъдеще, за да се улесни развитието на ново законодателство в областта на морското дело. Аз предлагам да има промени в регламента. Информацията, която ще се дава от държавите членки, би трябвало да ни улесни, когато работим по темата за емисиите от морския транспорт. Това са трите основни теми. Има и допълнителни изменения, които предлагам, но това са трите съществени въпроса, които бих искал да се добавят тук. В заключение, трябва да решим какво ще правим с приходите от схемата за търговия с емисии, защото в директивата за СТЕ, която приехме през 2008 година, казваме, че поне 50% от приходите трябва да се използват за създаване на ниско въглеродна економика и преход към такава економика. Аз искам да се погрижа за това да има прозрачност и за това да се следи, че държавите членки изпълняват разпоредите на директивата от 2008 година. Това са ключовите елементи. Тук аз ще чуя с интерес какво ще кажат моите колеги, докладчиците в Сянка, както и другите колеги. Ясно е, че бързо изготвих доклада, тъй като той е с технически характер. Исках е, да дам повече възможност за изменения, за да може в крайна сметка да приемем и доклада в комисията е, бързо. Сега ще е време за изменения. Ще видим какво ще кажете вие и как може да се измени моя доклад. Благодаря. Елизабета Гардини, Кепишерас. Така, давам думата на госпожа Елизабет Гардини, докладчица в Сянка и след това колегата Узо. Е, е Благодаря. И аз започвам. Надявам се, че няма да ми отнеме много време. По въпроса за целите. Определено ги споделяме. Целите на регламента са такива, каквито ги описа колегата Ейкут. Бдителността, контролът, мониторингът са изключително важни, но трябва да се основават на усъвременени и акуратни данни. Затова трябва да се подпомогнат държавите при събирането на такива данни, а иначе целите ги споделяме всички. Благодаря. А сега, сега всъщност нещо друго. Когато изчет изчитаме подробно доклада, има параграфи, които могат да бъдат е, по-добре редактирани, трябва да бъдат по-прецизно формулирани, защото могат да бъдат разбрани превратно и даже понякога могат да изпаднат в противоречие с вече съществуващи механизми пак за мониторинг. Затова трябва да сме бдителни, да внимаваме, да не да не хлътнем в някой капан на чисто словесни формулировки. Нека да дам един конкретен пример. По въпроса за стратегията за развитие на ниско въглеродни формули и стратегии, които трябва да бъдат развивани като такива в държавите членки. След това да бъдат довеждани до знанието на комисията за период от една година. Искам да ви кажа, че за момента няма правило на европейско равнище, няма законова разпоредба или нормативен акт, който да изисква това. Така че искаме нещо, което от за което от друга страна не създаваме нормативна уредба. По въпроса за календара, за графика, за борбата против климатичното изменение, трябва да бъде уточнен. Решенията се взимат на международно равнище и трябва да бъдат съответно всички действия координирани. По въпроса сега за емисиите на морския транспорт и тук някои неща оставят много да витаят в облаците, няма конкретика. Като, например, статистическите данни няма, няма емпирична материя. Затова трябва да започнем да я събираме или да я вземем, ако вече е готова и да я включим. Така както са поставени нещата, обаче са недостатъчни. И така, мисля, че държавите членки трябва да бъдат източника на информация, особено когато става дума за националните планове на действие. Това обаче ще им създаде още административни ангажименти, които следва да бъдат взети предвид при проучванията, при оценката за въздействие. За момента не са предвидени. Е така подпомагането, помощта за развитие на държавите, на развиващите се страни, всяка година има предаване на информация по този въпрос, ако не всяка година, по всеки две години. И питам се аз дали това всъщност е достатъчно, ако не е достатъчно. Ако въведем още някакъв канал на информация, това просто ще увеличи административните ангажименти, без да даде никаква добавена стойност. Член 20 предвижда събиране на национални данни на национално равнище пак се питам, дали това не е двойна работа? Дали не си създаваме двоен ангажимент? Първо на национално равнище, след това да го сверяваме на европейско. Ако, ако резултатите обаче не съвпаднат, как бихме излезли от една такава ситуация? И в заключение искам да кажа, че високо ценя усилията на докладчика, който винаги се цели много надалече. Защо обаче да работим по въпросите на енергийната ефикасност, когато вече има такава директива? Може и тук на мое мястото. В противен случай създаваме двойно припокриващо се законодателство. И така със сигурност не се постигат резултати. Поне в Италия се опитваме винаги да съкръщаваме, да не работим два пъти по един и същи въпрос. И това ни е целта. Особено в Италия, където има много дублиране на функции, така че го осъзнаваме този факт и се стремим целенасочено да го поправим. И за това предлагаме да се прави същото като методология на европейско равнище. Смятам, че тук не му е мястото да определяме нови нови индекси, нови показатели за намаляване на емисиите. Има си регламент по този въпрос. Предложението на комисията цели просто да засили, да ускори механизма. За да можем да работим добре, ефикасно, със сигурност трябва, трябва да сме прозрачни, но да не се престараваме. Благодаря. Благодаря. Контрадокладчикът от групата на социалистите е следващият ни оратор. Благодаря. Международните преговори в областта на климата засягат най-вече въпроса за това как може да се измери напредъка онова, което се прави. Всъщност целта е да се види дали от тези, които подписват споразуменията, прилагат онова, което са поели като ангажимент. И точно в тази област имаме много големи конфликти между голям брой държави или по-скоро по-малък брой по-големи държави. Ето защо Европейския съюз се опитва да бъде модел и трябва да бъде такъв модел, когато става въпрос за измерване на резултата. Трябва да можем да покажем какво правим, дали постигаме целите. Това ще значи много за другите държави и за техния начин на действие. Трябва да покажем на останалия свят, че получаваме данни, цифри, че измерваме нещата както трябва. Трябва да сме много предпазливи за това как и къде измерваме. И ние трябва да сме модел за това и пред съвета. Мисля, че предложението на докладчика е добро, точно както каза самия той, това е едно техническо предложение, но то е изключително важно, защото става въпрос най-вече за доверието, което хората имат в климатичната политика. Може да приемаме каквито си искаме фантастични решения в Европейския парламент, в целия Европейски съюз, може да имаме големи амбиции, но ако не покажем в крайна сметка, че изпълняваме начертаното, ако не покажем, че не сме на път към постигане на целите, това няма никакво значение. Така че този технически доклад е много важен. Като докладчик в сянка, аз естествено ще се опитам да допълня доклада, да дам своя принос. Мисля, че Бас Айкхалт е свършил отлична работа. Много се радвам за това, че е включил частта за възобновяеми енергийни източници. Това е изключително важно, тъй като става въпрос за енергийна политика, която също трябва да получи цифрово измерение, да се види какво сме направили. Аз мисля, че е изключително важно да се включи морския транспорт. По този въпрос в момента се опитваме да приложим едно решение на Европейския съюз. Държавите членки приеха това решение. Става въпрос най-вече за емисиите на сяра и горивата, които съдържат сяра. горива, които се използват в морския трафик. Ще е много важно да имаме добра система, добро качество на измерването на резултатите, на, на измерването на, на приложените мерки. Освен това, не трябва да осложняваме нещата излишно. трябва да поставим ударението само върху измерването на постигнатите цели. Целта не е просто да правим измерване, за да покажем, че сме прилежни ученици. Просто трябва да, наистина да измерваме онова, което е важно и да покажем на останалия свят, че правилно измерваме резултатите от нашите действия в областта на климата. Това ще е важно за доверието на целия останал свят и на хората в нас. Благодаря. Következő hozzászólónk és Chris Davis képviselő úr, és hogyha jól lát... Благодаря. Крис Дейвис. Ви виждам, че няма други е, контрадокладчици, така че му давам думата. Е, внимателно слушах предишните бележки. Нашата информация трябва да е сигурна, трябва да можем да и се доверим. Тя не трябва да бъде измамна, не трябва да бъде с пропуски. Това е задължително, ако искаме да се ползваме с доверие в преговорите е, на световно ниво, в преговорите между държавите членки и разбира се при функционирането на търг... системата за търговия е, с емисии. Е, за това подкрепям проекта на комисията. Единственият въпрос, който имам е следният. Имам някои опасения, е, като госпожа Гърдини, във връзка с дублирането и ненужната бюрокрация. Е, но е, тук изхождам и от предложенията на докладчика. Комисията ще използва ли е, правото на законодателна инициатива, ако ще го ограничава? Не трябва ли да имаме предложения, които предвиждат Отчитане на информация, валидна на национално и европейско ниво а, във връзка с измененията с климата. Защото иначе а, отваряме една котия на Пандора. Може да се дава информация за всичко. Търся информацията а, от комисията по този въпрос и мнението и за някои предложения на докладчика изменение 18, например, е, се призовава е, да се дава информация за възобновяемите енергийни източници. Да, обаче това няма ли го? А, ако го няма, на мен ми се струва, че то съществуваше другаде, ще подкрепя докладчика. Но пак, е, тук може би има няко... известно дублиране. По изменение 20-20. Посветено на емисиите от морския транспорт. Там има елементи, е, за които не съм убеден, че трябва да е, възприемаме за средната скорост, за степента на съответствие с различните норми. Не, че става дума за нежелание за спазване, а кой ще изготвя информацията, това ми е въпросът. И така ли трябва да се подхожда? Би трябвало да бъдем максимално ефикасни и е, минимално бюрократични. И после изменение 26, където докладчикът е, иска информацията от страна на държавите членки да е, отразява е, траекторията в дългосрочен план за рентабилност. Ами, мисля, че от политическа гледна точка ще е трудно за държавите членки да го правят, даже доста притеснително. Може би е добре да го правят а, теоретично. Но все още не съм сигурен дали ще гласувам за това предложение или против него. И а, искам комисията да ни съобщи мнението си за това изменение. Természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni, de előtte három képviselő. Благодаря. Ще чуем и мнението на комисията, но преди това трима евродепутати са поискали думата. Има ли други, които желаят да се изкажат? Защото ако няма, ще си спестим ограничаването на времето за изказване. Най-напред господин Проди. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Този документ несъмнено е с важно значение. Политиката в областта на климата е фундаментална. Най-напред искам да подчертая, че е абсолютно задължително да усъврим, усъвременим своите механизми и инструменти за контрол, за мониторинг. Особено имам предвид глобалното наблюдение на околната среда и сигурността. Нуждаем се от детайлна картина на положението в целия свят, за да знаем откъде идват емисиите, къде се появявате. Това изисква на свой ред надеждни, подробни данни за всички парникови газове, които се освобождават. Искам да подчертая, че това съзвездие от сателити трябва да бъде е, сложено на бюджета на Европейския съюз. Е, сателитите не могат да бъдат оставени на добрата воля на държавите членки. Е, тази инфраструктура е абсолютно задължителна, ако искаме е, да боравим с пълна картина на концентрацията на парникови газове. за да можем да е, е, боравим с тази концентрация и да предприемаме мерки за нея, точно така както за пушека от комините. Е, бих призовал комисията да обърне внимание на важното значение на този въпрос съществуването на такава инфраструктура с минимално бреме за държавите членки. Това може да бъде постигнато чрез специализирана агенция. която да бъде на равна нога с държавите членки и всички останали страни в света да работи по тези въпроси. Благодаря. А, сега колегата Зебер. А не, извинявайте, вие сте втори. Oui, merci, À mon tour, je voudrais... Благодаря, господин председател, И аз искам да поздравя докладчика за прекрасната му работа и е, се присъединявам към някои от въпросите, поставени от преждеговорившите. Особено във връзка с съответствието единството на това, което можем да направим в Европа и това, което се прави на международно ниво. Не става дума да осложняваме, а да опростим процесите и да ги направим по-надежни. Това, е, което ще кажа, е въпрос адресиран и към докладчика, и към комисията, която несъмнено ще се изкаже. Е, тук е, може би трябва да засегнем въпроса за суверенитета. Някои страни не в Европейския съюз е, а, си поставят този въпрос. В Европейския съюз държавите членки са свикнали да прехвърлят суверенитет и имаме институции, които следят за упражняването на този суверенитет. Това са съветата, комисията, обаче източните държави не приемат е, декларациите им за емисии да бъдат поставени под съмнение от хора, които казват, ами вие това и това казвате, но може ли да му се вярва? Някои е, държави ще ги нарека източни, е, за да не стигматизирам никого, е, се противопоставят на този трансфер на суверенитет. И се поставя и втори много по-тежък е, въпрос. Аз съм личен свидетел, защото съм бил на много конференции на страните по конвенциите за климата. Е, в Европейския съюз имаме е, данните е, за всяка страна, имаме бази данни да, да смятаме, че те са достоверни, обаче когато има конференция на страните, това е истински климатичен пазарлък. Всеки път, когато има декларации, накрая министрите и държавните глави казват, вижте, ние искаме да подпишем политическа декларация, например в Копенхаген и да погледнем някои изменения в протокола от Киото, обаче трябва да се дадат 150 хиляди тона допълнително. Така беше преди време с Русия. През 90-та година положението не беше същото като сега. Въпреки научната обоснованост, на която трябва да спи, стъпим ние, е, в крайна сметка винаги политическия пазарлък взема връх над научните съображения. Трудно е, но е, докладчикът е, или комисията може би ще бъдат в състояние да дадат сигнал от името на Съюза, дори от името на съвета, ако желаете, за това, което се стремим. Elnézést az előbbi kis kalamajkáért, de и сега се извинявам за, за грешката преди малко и давам думата на господин Зебер. Да, разбира се, и аз ви се извинявам. Явно не съм направил достатъчно ясен знак. Почвам по същество. Предложението на БАС е амбициозно проектодокладът му и освен това смятам, че надхвърля целта, която си бяхме предначертали. Всъщност това е логично и предвид, че идва от него. Той понякога е прекалено динамичен за моя вкус, но до тук ще спрем. Това, което смятам, че в момента е, трябва да постигнем е създаването на мониторингова система, на действаща такава, за да предадем ясно послание. Искаме да сме образцови, но в малко по-ограничен мащаб защото това, което предлага БАС е прекалено всеобхващащо. Разбира се, че искам да изслушам и е, мнението на комисията, но аз самият смятам, че няма да можем да контролираме всичко това, което ни предлага да контролираме докладчика. И освен това, държавите членки също ще се е, съпротивят, ще се възпротивят на този корсет, в който искаме да ги стегнем и който освен това е допълнителен и е над, надгражда това, което за момента съществува. Смятам, че просто тръгнахме от различни изходни позиции. Не се водихме от конкретни цели, а от различни схематични бележки зелената перспектива към климата. Включено е в доклада, но пък до 2020 година има съществуващо действащо законодателство. действащо законодателство, което ни позволява да събираме данни, надежни такива, които ни дават възможност за участваме пълноценно в международните преговори. Така че докладът се оказва нещо като новогодишна елха, на която всеки закачва някакво украшение. И това не е правилният подход, според мен. Е, понякога тръгваме без да знаем точно на къде и можем да попаднем в плаващи пясъци. Същото се отнася за доклада като цяло и за предложението за морски транспорт. Нямаме нужда от нови показатели. Има вече показатели, които дават резултат. Практикуват се от Международната морска организация. От името на моята политическа група бих могъл да кажа следното. Ще представим изменения, многобройни изменения, за да може да върнем доклада към реалността от която той малко се отклонява. И така до тук приключвам и ви се извинявам, защото ми се налага да е, отида на друго място на заседание, където в момента взима, в момента се изказва комисар Поточник. Така че зададох въпрос на комисията, но няма да остана да изслушам отговора. Извинете ме, моля. Никой друг не е поискал думата, така че питам за последно. Никой не иска думата. Зададени бяха много въпроси. Много въпроси бяха формулирани и към комисията. Господин директора Егесгер ще ни даде отговорите. Well, thank you. Thank you very much for giving me the word, inviting the commission. Um, and also thank... Благодаря ви за поканата. Благодаря и за всичко, което чух тук като подкрепа на предложението на комисията. И аз самият ще започна с същите думи като докладчика, в смисъл такъв, че това не е съвсем ново законодателство. От 1992 година работим по този въпрос, от около 20 години всъщност вече се учим как да осъществяваме мониторинг, как да подобряваме съществуващите инструменти и прочие и прочие. Т.е. сега вече сме набрали инерция, за да преминем към втората фаза. Прие се енергийният пакет. Има нужда от леки поправки в някои от е, членовете. Освен това на международно равнище се предприеха мерки за подобряване на събираните статистически и фактологични данни. В Дърбан миналата година бе дадена крайната стъпка на процеса започнал в Канкун. И така има промени и в международното законодателство, е това, което искам да кажа на второ място. И на трето място стратегията Европа 2020 също въвежда също въвежда критерии за отчетност. И така, всичко до тук добре, но ние в комисията ясно си даваме сметка, че няма защо да хвърляме прекалено административно бреме върху държавите членки, когато искаме от тях данни и отчетност. Разбира се, че това има своята цена и тези, тази допълнителна цена не трябва да бъде астрономическа трябва да бъде по силите на държавите членки. Поне така ние виждаме нещата. Много системи вече действат, събират се данни на ниво държави членки. Включват се и даренията или подпомагането на развиващите се държави и това вече е европейско равнище – Но Европейският съюз като участник в протокола от Киото има съответни ангажименти. И тук искам да подчертая, че ние като Европейски съюз имаме общи ангажименти – и това трябва да бъде разписано в законодателство, за да ни легитимира на това международно равнище. По въпроса за избягването на дублиране, разбира се, че сме съгласни. Няма решения, които да целят това, особено в с примера, който дадохте за енергийната ефикасност, няма нужда да се включва тук, защото вече е включено в друг регламент. Другият по-специфичен въпрос, който зададохте за морския транспорт, дебатът все още, все още тече при нас в комисията. Извършваме оценката за въздействие, за да преценим какво ще бъде най-подходящо за установяване на контрол като мониторингова процедура. Такава вече съществува, но още когато бе създадена, стана ясно, че в един определен момент ще се наложи тя да бъде изменена. Но това изменение трябва да дойде от, първичното, от първичната законодателна процедура между парламента и съвета. Друг един важен момент се състои в това, че цифрите, данните, които достигат до нас, се събират чрез формуляри, чрез делегирани форми на събиране на информацията, с които въведохме на времето. На международно равнище обаче все още няма такъв подробен механизъм. Затова чакаме развитие по този въпрос. И дори при липса на развитие, ние сме поели ангажимент за подаване, за отчитане на информация за финансовата помощ, която се дава на развиващите се държави. Казвам ви всичко това, за да имате предвид, че очакваме, очакваме допълнително международно законодателство по въпроса за уточняване на подробностите може би след година ще се наложи ново гласуване на ново изменение, тъй като ще, бъдат, е, ще има нова реалност, която да го изисква. И така, един последен въпрос, който съм си записал тук, свързан с реперите. Разбира се, тези репери, тези отправни точки в момента се обсъждат в съвета – има съобщение на комисията. Това е първата стъпка която определя главната насока за развитие, но все още не е приета от съвета. Така че в момента сме спрели законодателния процес и се въздържаме от коментари и препратки, тъй като нещата са още в сурово състояние. И по този конкретен въпрос още нещо. Тази година годишните отчети се разписват така, че да дадат обща перспектива, обща преценка за състоянието и за това как ще се работи след изтичането на протокол от Киото и до година, до 2020 година. Нашето, нашето предложение е тези предвиждания да се правят всяка година, за да са по-ясни, по-точни и да ни дават възможност за по-добре прицелени насоки, които да даваме на държавите членки. По въпроса за националните инвентари, този въпрос също бе повдигнат. Трябва да признаем, че е, нещата тук са сложни и има изисквания, международно признати изисквания за тези вътрешни проверки на качеството. Освен всичко това, има и международен преглед, чието насоки също трябва да следваме и да изпълняваме. С други думи, не става дума за дублиране на процедури наши и тези на Световната търговска организация. Просто трябва да изпълним и международни ангажименти, да подадем информация, която следва да бъде изработена по съответни международни критерии за качество. Това е абсолютно задължително като ангажимент за нас на национално, на международно равнище. И така смятам, че това бе последния въпрос. Тези въпроси си бях записал аз, като зададени къ... към мен, а именно тези, които са свързани с мониторинговия процес и дали не го дублираме, тъй като има механизми за мониторинг и за надзор. Но нашият отговор в този смисъл би бил, че по-скоро нещата са нисходящи, а не възходящи. Има договорености на равнище на Световната търговска организация и това е причината, поради която следваме тази линия на поведение. Това бе въпросът на господин Проди. И в заключение въпроса за прехвърляне на суверенитета преотстъпване по-скоро. Смятам, че този доклад не иска нищо подобно. Няма, не се говори за прехвърляне на суверенитет от страна държавите членки към Евросъюза. Просто се изисква информация, отчетност. Винаги се повдига този въпрос, винаги когато става дума за надзор и за това кой какви данни от отчита, до какво равнище на прозрачност е склонен да стигне Тук обаче всичко е решено на международно равнище, разписано е в резултат на това в европейско законодателство. Така че докладът в момента се занимава или поставя въпроса именно за това, че е необходимо прилагане на съществуващо законодателство и нищо повече. И така това са моите отговори и очаквам да продължим обмена на мнение и дебата през следващите седмици, за да може в началото на януари 2013 година, което всъщност съвсем не е далече, да сме приключили. Благодаря. Благодаря, господин директор, за вашите подробни отговори. Сега има още един е, колега, който трябва да се изкаже. Това е докладчикът, когато ще изслушаме. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички колеги за коментарите. Благодаря на комисията за отговорите. Аз разбрах, че в крайна сметка може да си твърде динамичен, когато става въпрос за политики е. Ще го кажа това на господин Зебер. Мисля, че трябва да сме динамични, така или иначе, на европейско ниво. По отношение на конкретните коментари ще видя текстовете и тогава ще ви кажа по какъв път ще поемем по отношение на измененията и компромисите. Ние, държавите членки Европейския съюз, сме поли ангажименти за ниско въглеродни планове, за развитие. Поехме ги в Канкун. Тези ангажименти и трябва да ги изпълним. За да стане това по разходно ефективен начин, би трябвало да отчетем различни критерии. Ако погледнем всички планове, прияти от Европейския съюз и неговите държави членки, ще видите, че общо взето, за да се постигне разходна ефективност, трябва да се поема по пътя, по който аз предлагам. да видим какво ще направим. По отношение на прехвърлянето към възобновяеми източници и е, ефикасността на економиката, има оценка на въздействието и имаме ясен анализ за това от какво имаме нужда. Не става въпрос за кой знае каква бюрокрация. Говорим за данни, които са налични така или иначе. Цялата информация съществува, но не е хармонизирана и това е единствения начин, единствената възможност да хармонизираме наличната информация чрез законодателство. Разбирам, че Генерална дирекция климат се ограничава само до намаляването на парниковите газове. Естествено, че ще трябва да се прехвърли малко работа на другите генерални дирекции, но информацията съществува. Погледнете Евростат и не само Евростат. Сега е дошъл момента да се обедини тази информация по отношение на корабната индустрия. Имаме нужда от много информация, за да видим какво да правим с морския транспорт. Възоснова на научната информация аз се опитвам да дам а, някаква представа и аз да получа представа за това какво представлява най-важният показател – сега е дошло времето да се действа по отношение на морския транспорт и няма защо да се бавим. Трябва да го кажа ясно това и на комисията. Отново казвам, става въпрос за законодателство, което просто изменя съществуващо законодателство. Ние правим доклади вече 20 години. Не става въпрос за отказване от суверенитет. Това е система за отчет в Европейския съюз, която трябва да е хармонизирана и освен това Европейския съюз като страна по конференцията на страните трябва да изпълнява своите ангажименти. Няма нищо ново. Просто има информацията, тя трябва да бъде хармонизирана. Европейския съюз трябва да бъде надежден партньор в международен план. Понякога имаме нужда от информация за бъдещи политики, като морската политика. Чух въпроси от Крис, например, чух подкрепа от госпожа Улфскуг. Нека да се опитаме да работим заедно, за да може в крайна сметка парламента да има една силна позиция и да имаме един добър микс от добра, качествена, хармонизирана информация, без твърде голяма бюрокрация и за да гарантираме, че се движим по пътя на нисковъглеродната економика. За да гарантираме, че това ще стане, трябва да направим всичко възможно. Трябва да поемем ангажиментите от Канкун и на други места. Аз със своя доклад просто се опитвам да поема по пътя на разходната ефективност. Естествено, че колегите ще имат позиции. Не за първи път ние като парламент искаме от комисията да бъде малко по-амбициозна. Не само Генерална дирекция климат. Нашата роля е да създаваме добри е, политики и това е целта и на това предложение. Благодаря. А, се Судема, ти след колега, Sikeres munkát kívánok természetesen. Благодаря ви, скъпи колеги. Желая успешна и резултатна работа на докладчика. И за да бъде това наистина резултатно, на 28 март на обяд. Това е графика за изменения. Гласуваме тук в комисия на 30 май и най-вероятно в пленарна зала гласуваме през юли месец, точно преди лятната вакансия. И така, едно последно съобщение, следващото заседание на 25 и 26 април след Великденската вакансия и до тогава ви желая успехи и приятно прекарване на Великденските празници. Благодаря!